членки са а, в много затруднено положение. Трябва да има план Б. Моля ви, кажете ми какъв е план Б. Благодаря. А сега госпожа Галпел, Една минута.